Okay, uh... Да започваме, колеги. Е, дошли са достатъчно уважавани и компетентни членове, за да започнем. Най-напред да приемем дневния ред. Той ви е раздаден, ако няма забележки. Дневният ред ще се счита за прият. Преминаваме към утвърждаване на протокола за заседанието 25 и 26. Има ли коментари и бележки? Няма. Приема се. Сега няколко съобщения от името на председателя. Искам да ви напомня, че утре в четвъртък от 9 до 12.30 ще бъдем в друга зала. PHS 0 и 50. Заседанието ще започне в 9, тъй като имаме размяна на мнение с новоизбрания председател на Еврогрупата. И след това по девета точка конституционни проблеми на а, многопластовото управление в Европейския съюз, внасянето на изменения. това е заседание, което ще се обсъждат измененията, но точката се отлага. Сега преминаваме към а, следващата точка. А, Доклад борба срещу данъчните измами с докладчик Мойца Клева. Имате думата. Благодаря. Добро утро на всички. Най-напред искам да благодаря на колегите, които внесаха 260-те изменения Специални благодарности на докладчиците в Сянка, с които разговаряхме миналата седмица в Страсбург и проведахме първите, пър, първи разговори по компромисни изменения. Мисля, че днес ще имаме актуализиран вариант на компромисните изменения – Чаках днешните разисквания, за да изясним някои от измененията по компромисите. Темата очевидно става все по-важна и в институциите, и в международен план бих искала този доклад да изразява недвусмислено позицията на Европейския парламент, като си има предвид, че са внесени 260 изменения, вървиме в правилна посока. Това е доклад по собствена инициатива, който предполага повече свобода в изразяването на нашите мнения. Искам обаче съвета да се отнесе сериозно към това, което предлагаме и се надявам, че в комисията ще има ясно и убедително мнозинство и в комисията, и в пленарната зала мнозинство, което да приеме дефиницията за данъчните обежища и е, мерките срещу тях. В е, преди да е, чуем колегите, не искам да кажа някои думи по предложенията за компромиси. Някои от изменения говорят е, за важната роля, която Европейски съюз играе в международен план. Ние трябва да приведем заключенията в съответствие не само с дебатите, които се водят в Европейския парламент, но и тези, които се водят в ОИСР, Г8 и други. Принципите на прозрачност, автоматичен обмен на информация, премахването на вредните данъчни практики трябва да се превърнат в водещи принципи, върху които да стъпват международните споразумения. Тук мога да посоча, че ще се предвиди отделна глава, посветена на данъчните измами и данъчните обежища по отношение на различните страни. Тази глава ще бъде наречена Международно измерение. Там ще бъдат разгледани всичките тези теми, които обсъдихме на заседанието на докладчиците в Сянка. Имаше внесени много изменения от Комисията по развитие. Също така съм готова да обсъдя и идеята за това на компетентните органи да бъде да бъдат предоставени правомощия да отнемат банкови лицензи на финансови институции и финансови съветници, ако те подпомагат а, клиенти, стремящи се към укриване на данъци или които пък отказват да сътрудничат с данъчните власти. Мисля, че това е един от най-важните елементи на доклада. Освен това, докладът ще се актуализира в светлината на предложението на комисията за нова директива за борба срещу пране на пари. Тя беше обнародвана, когато работихме по доклада. Комисията допълва предложението, като въвежда задължение държавите членки да въведат регистрация за собствеността на фирми, тръстове, фундации и други подобни структури. И накрая приветствам идеите на колегите за прехвърляне на печалбите с оглед избягване на данъци. Това е проблема, който изисква мерки на европейско и на международно ниво, като например актуализиране на насоките Нойсера за, цено, за цени на преводите. Искам още един път да благодаря на докладчите в Сянк и всички, които внесаха изменения. Очаквам вашите коментари. Надявам се да приемем убедителни компромиси, с които позицията на парламента да стане много убедителна. Председателката, благодаря. Докладчите в сянка, госпожа Питикайнен от името на НП. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Мисля, че нашата работа върви в правилна посока, що се отнася до компромисите. Аз подкрепям онова, което беше казано за привеждане на дефиницията в съответствие с изискванията, с засилване на сътрудничество между длъжностните лица в страните и и фактът, че данъчните престъпления трябва да бъдат включени в директивата за борба срещу прането на пари. Ние все още работим по дефинициите за данъчните убежища. Основата са бъде са международни документи. Подходът в доклада е много добър. Е, акцентът ни трябва да бъде не само върху баланса на правомощията между държавите членки и институциите, а по-скоро върху използването на съществуващите инструменти за борба срещу данъчните изменения, е, данъчните убежища. Мисля, че някои от тези изменения би трябвало да получат специално внимание. Смятам, че можем да призовем съвета да се проведе среща на високо ниво по агресивно данъчно планиране и данъчни измами. Имайки предвид мащабите на проблема, той изисква сериозен дебат. Няколко въпроси, на които бих искала да се спра. Бих искала да бъдем по-конкретни по отношение на проблемите на международно ниво. Би било полезно Европейския съюз да настоява за автоматичен обмен на информация в, рамки, в рамките на ОИСР. Много е, много е важно да кажем ясно, че държавите не трябва да предоставят държавна помощ, европейски фондове или а, договори за обществени поръчки за онези, кои, за които се знае, че са извърши данъчни престъпления. Що се отнася до, транс, до ценообразуването, до цените на преводите, мисля, че трябва да имаме ясна позиция. И това е предварителното споразумение за цените. То може да се приложи към цените на преводите и може да се добави към съществуващите задължения към а, насоките. Тази, тези насоки трябва да се съобразят с юрисдикциите, които са в черния списък. Онези, които са в данъчните обежища, трябва да са наясно с а, това на какво, на какво основание може да се направи разграничение между агресивно данъчно планиране и данъчно укриване. Е, по-нататък е, отделно е, счетоводство за различни предприятия, които са в черния списък, защото ако повишим прозрачността, ще се създаде обществен натиск срещу онези субекти, това може да стане като е, се покаже ясно кой какво прави и къде го прави. Благодаря господин Айкот за зелените. Мислих, че първо либералите ще се изкажат, но няма проблем. Не, госпожо председател, не се меся в вашия график. Благодаря. Благодаря на докладчика за доклада и за а, разговорите по компромисните изменения. Ще бъда кратък, защото можем да постигнем добър компромис с групите. на, по време на предишната размяна на мнения за данъчни измами и данъчни убежища и укриване на данъци, а, имаше а, общо взето а, съгласие между участниците. В компромисните изменения постигнахме баланс между групите. Доволен съм от дефиницията на данъчните обежища. Като холандец знам, че моето правителство не би искало да използваме тази дефиниция и много се радвам, че в тази дефиниция ние казваме ясно какво искаме. Малко се притеснявам от някои от измененията, внесени от колеги, например премахване на разпоредбата за отнемане на лиценза при доказани обвинения за а, укриване на данъци. Също така призваваме Швейцария да сложи край на банковата тайна. Някои, измен... Някои изменения искат да премахнат тази разпоредба. Това е странно. Има изменения, в които премахваме разпоредбите за доклади за отчети от всяка страна. Надявам се, че тези изменения няма да бъдат приети и ще се придържаме към а, компромисните изменения. Имам един въпрос към Европейската комисия, която без друго е тук. Не знаехме, че тогава, когато говорим за укриване на данъци, има две ясни директиви, които са проблемни и комисията поне беше сигнализирала, че може да има нужда от промяна. И въпросът ми е докъде е стигнал прегледа на тези директиви? Можем ли да очакваме и кога можем да очакваме прегледът да бъде направен? Що се отнася до останалото, очаквам споразумение по компромисите. Ще помолим комисията да се изкаже сега от името на групата на консерваторите. Благодаря. Какъв добър саркастичен старт на деня. Оценявам го и съм абсолютно сигурен, че това, което казахте, беше в а, а, другарски дух, така че аз аз няма да отговарям. Бих могъл да ви изненадам с някои от нещата, които аз ще кажа. Госпожо докладчик, вие подготвихте доклад, който третира въпросите за данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища. Аз ще продължа възоснова на моята философия, която ме потикна да внеса своите изменения. Първо, данъчните измами. Смята се, че загубите възлизат на 1,3 трилиона година. Това е много жалко. Не можем да не съжаляваме. А, може би сте очуден, че използвам тази дума. А, и необходимите мерки, които биха могли да бъдат предприяти, са, изглеждат разумни а, споделям а, мнението на госпожа Голар, която казва, че трябва да се избегне загубата на приход в резултат на дамъчни измами, защото с а, такива с, с преодоляване на измамите, с намаляване на измамите могат да бъдат намалени данъчните ставки. Можем да подкрепим това и като цяло съм съгласен дори и с докладчика, когато казва, че данъчната измама подкопава доверието на гражданите в справедливостта на събираемостта и на данъчното облагане. Съгласна, съгласна съм. Укриването на данъци на това, на това явление може да се гледа от две гледни точки. Първо, като пряка последица от липса на прозрачност и трудно разбираеми данъчни закони с множество вратички – според мен това е благодатна почва за укриване на данъци и второ реакцията на данакоплаците срещу начина по който данъците им се преразпределят от правителството. Гражданите чисто и просто не са доволни от начина по който правителствата харчат парите им. В моите изменения поставям акцент върху неща върху явление, което наричам агресивно укриване на данъците. Четейки измененията, забелязах, че данъчните измами и укриването на данъци провед... предизвикаха дебата върху данъчната конкуренция полезна или вредна ли е тази конкуренция? Аз смятам, че всяка конкуренция е здравословна, дори данъчната конкуренция е здравословна и аз е, няма, малко е вероятно да подкрепя всяка позиция, вървяща в посока данъчна хармонизация. Данъчни обежища. Независимо от факта, че аз самият внесах изменение, в което подчертавам, че Европейския съюз трябва активно да работи на ниво Г8 и Г20 по въпроса на доброто данъчно управление, си оставам скептичен дали може да се договори глобално споразумение и дали то може да бъде постигнато в обозримото бъдеще. И второ, във връзка с новата дефиниция на данъчното обежище, аз мисля, че ние трябва да спаз, да се съобразяваме с дефиницията на ОИСР, която съдържа множество критерии и няма смисъл а, е, да приемаме нова европейска дефиниция. Благодаря много. Надявам се дебата да продължи в дружеска атмосфера. Благодаря, господин Стричек. Господин Хандел от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че след първоначалното обсъждане тук в комисията, работата по добрите предложения на госпожа докладчика – протече в много положителен дух. Можем да подкрепим немалко от измененията и изготвените компромиси. Както каза и колегата от групата на Зелените, не сме доволни от предложенията за заличаване на някои формулировки. Не бива да отслабваме посланието на доклада. Това е доклад по собствена инициатива, в който ясно трябва да заявим спрямо комисията какви са нашите предложения за промени в настоящото положение, което не е удовлетворяващо. Показаното от изказали се преди мен колега, вече имах възможност да споря с него по този въпрос. Ако загубите в следствие от данъчни измами в Европа възлизат на 1 трилион годишно и това се счита за жалко, то мисля, че с тази формулировка омалуважаваме проблема. В случая става дума за деяния, които са в ущърп на цялото общество. Трябва да се, и трябва да се намеси политиката. Не би следвало да оставим урегулирането изцяло в ръцете на пазара. Полуката, която си извлякохме от кризата и от действията на финансовите пазари е, че трябва ние да се намесим в регулирането. Така економическият сектор и финансовият отрасъл ще могат да дадат своя дан, плащайки данъци, би следвало онези, които реализират по-големи печалби и да заплащат по-високи данъци. Не мисля, че конкуренцията винаги е здравословна, особено що се отнася до данъчната конкуренция. Видяхме докъде доведе данъчната конкуренция в Европа. Ежедневно сме свидетели на последиците от нея. Тя се отрази неблагоприятно не само върху най-слабите в обществото, но и върху инфраструктурата в държавите членки. Затова в този доклад трябва ясно да заявим за какво всъщност става дума. Всеки гражданин, всяка държава членка, всяка инфраструктура и така нататък трябва да бъдат финансирани с приходи от данъци в подходящ размер. Всеки, който укрива данъци или избягва данъчното облагане, извършва нещо, което е в ущърб на цялото общество. Надявам се, че ще можем да продължим работата по доклада, като се имат предвид последните събития, мисля, че трябва да работим и по справянето с проблема с данъчните обежища. Предложенията и нормите на ОИСР не са лоши, но винаги има още какво да се направи. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на финландски. Pohjimmiltaan hyvin myönteisesti tähän raporttiin. Se on tärkeä, tärkeä raportti. Мисля, че много добре започнахме работата по този доклад. Текстът е важен, тъй като данъчните измами и избягването на данъчно облагане са много тежки явления, които се отразяват върху цялото общество. Какво следва да предприемем, за да се преборим с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане? Ще ви изложа предложеното в моите изменения, които надявам се ще бъдат включени в окончателния компромис. Не е толкова важно хармонизирането на системите на данъчно облагане. Просто всеки трябва да следва действащите разпоредби в държавите членки. По-добре е да се намалят данъчните ставки. Дори и избягването на данъчно облагане да е отрицателно явление, мисля, че трябва да допуснем данъчната конкуренция и в бъдеще – Данъчните измами са проблем, но не бива да променяме системата на данъчно облагане като цяло. Госпожа Люлинг. Euh, Благодаря, госпожо председател. И аз внесах няколко изменения и не знам дали са одобрени или не. Компромис... Аз не разполагам с компромисните изменения и трябва да кажа, че все още не сме разговаряли в нашата група по компромисните изменения. Аз внесах няколко изменения, защото смятам, че трябва да бъдем пределно ясни. Както всички, аз споделям идеята, че всеки гражданин и всяко предприятие трябва да си плаща предвидените от закона данъци. Също така съм наясно, че финансовата криза, която преживяваме и която финансовата криза не допуска да разширяването на финансовите измами. Мисля, че няма разногласия по целите, но се спори по-скоро по способите и методите и мисля, че ние трябва да се да стъпим върху фактите, без да жонглираме с цифрите и да се базираме на опита, а не да вдигаме лозунги. Смятам, че е възможно да се съчетае е, защитата на личната сфера и плащането на данъци. Този метод е пределно прост. Става дума за удържане при източника. Много прост и ефективен метод. Директивата за е, данъчното облагане трябва да се усъвършенства – и ако фискалната, и ако данъчната основа е по-широка, не би било възможно да се избягва данъците, както се прави днес. Но да се каже, че банковата тайна и плащането на данъци си, е, си противоречат, е, не е точно. Констатирам, заедно с това, например, че Германия, която се бори за автоматична промяна, за автоматичен обмен на информация между държавите членки по отношение на влоговете, системата за удържане при източника е възприета. Това е проста система. Според мен е любопитно това, че в момент, в който разполагаме с единен пазар, че съществуват два различни режима. Един за Германия в, в вътрешен план и един за германците, които живеят извън Германия. Според мен това е крещящо противоречие и аз бих казала, че това си е чиста дискриминация. Друг въпрос, който следва да се подчертае е възприемането на данъците. Можем да изразим съжаление, но има една психологическа граница отвъд която гражданите не са съгласни да плащат данъци в момент, в който се чувстват грабени, започват или да мамят, или да напускат страната си. Знаем, помним дискусиите в, около Франция и се очудих от това, че проблемът не беше повдигнат но да се иска от един данакопатец да плаща 75 или дори 100% от това, което печели, не може е, да не доведе до друго, освен е, гневна реакция. И мисля, че трябва да се отчита това, а не да се е, води лов на вещици. И последен коментар. Аз мисля, че тази комисия може да бъде полезна, ако, се, ако работи с а, проверена и безспорна информация. Аз бих искала да помоля докладчика да не вдига твърде много лесни лозунги, защото ми се струва, че можем да разговаряме и можем да преговаряме и трябва да разговаряме без да анатемосваме и се надявам, че ще имаме време за разговор по компромисните изменения. Виждам, че има много колеги от моята група, които са внесли изменения. И след като проведем дискусии, аз ще реша дали мога да приема тези изменения. Uh, да, помолихме комисията да отговори на въпросите, зададени господин Айкот. Господин Зидендорф е тук. Благодаря, благодаря ви. Е, възползвам се от възможността отново да изкажа благодарността си на вашата комисия за извършваната от вас работа в подкрепа на плана за действие, представен от комисията през месец декември. И е, ние високо ценим вашата подкрепа. А, в отговор на конкретно зададения от господин Айка от въпрос за графика, за преглед на директивата за предприятията майка и, и дъщерните предприятия. Това наистина е едно от действията, предвидени в плана за действие от месец декември. И се предвижда това действие да бъде осъществено тази година. Надяваме се прегледа да приключи тази есен. И целта Разбира се, след като сме предложили обща клауза за противодействие на злоупотребите в е, нашите препоръки, бихме искали да преценим доколко действащите директиви все още отговарят е, на това изискване, на тази задача за противодействие на злоупотребите. Наред с тази директива за дъщерните дружества, особена загриженост пораждат хибридните несъответствия, както са те известни. И ние ще обърнем вниманието си и на тях, с оглед на евентуални проекто изменения и допълнения, които комисията би внесла през октомври-ноември тази година. Понеже сте ми дали думата, бих се възползвал от тази възможност да подчертая, че трябва много внимателно да огледаме въпроса за данъчните обежища по, по препоръката ни отново от месец декември. Как ще се отнася до определението на това понятие? Аз мисля, че ние сме задали доста ясни критерии не само критериите, които предлага Организацията за економическо сътрудничество и развитие, а и онези, които действат между нашите държави членки по кодекса на поведение в областта на данъчното облагане. И също така да видим как бихме могли да стимулираме държавите да спазват стандартите на разумното, доброто управление, които според нас са целесообразни. Тата да да ние много внимателно сме обмислили своите препоръки и очевидно държим на тях. Трябва да кажа също така, че сме държали сметка за разделението на правомощията в случая – между Съюза и държавите членки. Да, според нас, онова, което предлагаме в своите препоръки от месец декември е както целесъобразно, така и правомерно. И разбира се, ние с удоволствие ще дискутираме те първа с парламента, за да мотивираме съдържанието на своите е, препоръки предвид някои альтернативи, които сега парламентът предлага. Уверявам ви, че част поне от тези альтернативи ние сме разгледали в хода на работата си по нашите препоръки и сме се отказали от тях със съответните основания. Така че ние с удоволствие ще се възползваме от всяка възможност да доизясним позицията на комисията. Благодаря. Благодаря. Господин Айкаут, удовлетворява ли ви този отговор? Очевидно да. Благодаря. Можем следователно да се върнем на нашата докладчица, която да обобщи всичко казано и да набележи възможности за по-нататъчна работа. Това, че около по оценки поне 1 трилион евро се губят всяка година в резултат от измами, укриване на данъци и работата на данъчните убежища е, проистича от проучване от комисията на господин Мърфи. Потвърждава се от други източници. Знам, много е трудно да се правят такива оценки в известен смисъл е почти невъзможно. Но различни независими изследователски институти споделят тази оценка, поради което и аз съм я възприела. Що се отнася до определенията, да, наистина, на заседанието на докладчиците в Сянка приехме да се придържаме към основните определения на тези понятия данъчни измами, укриване на данъци, агресивно, законосообразно избягване на данъци също. Е, Знам, че и има противоречия, свързани с тези определения, но, но аз съм готова на втория кръг преговори с докладчиците в сянка по компромисните изменения да продължим този разговор. Тази сутрин, впрочем, както казах, съм е, е, подготвила, готови са всъщност вече е, компромисните изменения от втория кръг. Тази вечер ще ги имате. Що се отнася до определението на данъчни убежища и на определението, което дава ОИСР, аз изцяло го подкрепям това определение, но в резултат от действието на това определение списъкът на данъчните убежища по-настоящем е, е, съдържа нула елемента. Ето защо ние се опитваме да доразвием това определение, да допринесем от името на Европейския съюз към, към това определение. Съжалявам, че е, на заседанието на докладчиците в Сянка нямахме време наистина да, да обсъдим тези определения, но, но според мен повечето изменения към доклада бяха в една и съща посока и аз съм ги обобщила – Що се отнася до отнемането на банкови лицензии, това е един от акцентите на доклада и аз особено държа на него, някои, някои изменения, не всички, целят заличаването на тази част от доклада, но мисля докладчиците в сянка ме подкрепят – да, данъчната политика е прерогатива на държавите членки, това е вярно, но тъкмо поради това, че по оценки, както казвам, около 1 трилион евро се губят всяка година в резултат от данъчни нарушения, си струва да отидем по-далеч. И в един доклад, мисля, това е възможно. Трябва да се договорим, разбира се, с Европейската комисия и най-вече с Европейския съвет. Но, ако докладът ни е издържан, ако определенията в него са добри, това би ни дало допълнително основание в разговорите с другите институции. Така че това не е просто поредният доклад, надявам се. Надявам се докладът да бъде солиден, да бъде убедителен. И аз съм твърде удовлетворена от резултата, който постигнахме в изработването на компромисни изменения. Както казах, огромното мнозинство от различните изменения сочат в една и съща посока. Так, както казах тази вечер, а и на вниманието на госпожа Люлинг, аз ще се постарая определено тя да получи втората редакция на компромисните изменения, най-късно утре сутрин. И за сега това мога да кажа. Благодаря. Благодаря на докладчицата, на докладчиците в Сянка. Напомням на колегите, че графикът за гласуване се запазва 24 април с оглед внасенето на въпроса на пленарно заседание през май тази година. Така приключваме работата по тази точка от дневния ред. Е, спестихме малко време. I start the next item because uh, it isn't няма да пристъпвам към следващата точка от дневния ред, тъй като тя по програма е, е насрочена за 10 без 5, па и повечето докладчици в сянка ги няма. Около 5 минутки всъщност трябва да изчакаме. Моля да не се разотивате във всеки случай, да се върнете на време.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 Um, this is in fact my report and I'm also chairing, so I'm going to try and do a, a double act. Сега, това е моя, моя доклад и също време съм на председателското място. Ще се опитам а, да играя жената оркестър. Надявам се, сте имали възможност, колеги, да се запознаете с доклада, който съм внесла. Надявам се да сте наясно с подхода, принципите, които бих искала да приложа към реформата на банковата структура. И понеже доклада е по инициатива на парламента, знаете, обемът е, е ограничен. Е, не мога да се разпростирам. вие, колеги и докладчиците в Сянка, разбира се, може да направите своя принос. Миналата седмица имах много полезен разговор с комисаря Барние, е, който държи през юли месец да излезе с предложение и, и съответно проявява интерес към нашето мнение. Ще ми се наистина разговорът да, да бъде максимално широк. Нека кажа все пак няколко думи е, за своя подход, да дам разбира се, възможности на колегите докладчици в Сянка, а и, а и на комисията. Както знаете, в е, февруари 2012 година комисията създаде експертната група на високо равнище с задача тя да проучи необходимостта от допълнителна реформа на банковия сектор на ЕС, е, с оглед в частност дали подобна реформа би е, свела до минимум риска от изпадане на банки в несъстоятелност и в частност в случай на несъстоятелност запазване интересите на потребителите. Докладът е на тази експертна група е готов и в него е направена констатацията, каквато сме правили и ние, прочим, че банките поемат прекомерен риск, прекомерно задлъжняват, не спазват капиталовите изисквания, изискванията за ликвидност, прекалена сложност характеризира банковата система. И групата стига до извода, че макар и проведената до тук регулаторна реформа да удовлетворява до някъде изискванията, още е необходимо и особено за предотвратяване на рисковото поведение – на банкови структури, които приемат депозити в рамките на банкова групировка. И целта тук е по-нататък да се разделят двете дейности е, е, инвестиционната от, от набирателната, с оглед защита интересите на е, депозантите от, впрочем, неща, които напоследък виждате ставаме свидетели, стават и в Кипър. Та, аз определено съм на мнение, че банковата система трябва да стане по-устойчива при финансови кризи от съществено значение е обаче реформата на банковия сектор също да доведе до един безопасен, стабилен и ефективен банков сектор в услуга на економиката, на потребителите, на предприемачите, особено на малките, на дребните е, предприемачи. Е, знаете, все още не е възстановена кредитната активност. Та, Както казах, аз съм изложила някои основни принципи за намаляване на е, сложността на банковата система, за насърчаване на конкуренцията в нея, за ограничаване на взаимовръзката между е, рисковите инвестиционни от една страна и е, търговско-банковите дейности от друга, за подобряване управлението на собствеността на, на банковия сектор, за въвеждането на една отговорна система на възнаграждения в банковата система. Знаете, че до сега действала система на възнаграждения всъщност стимулира поемането на неразумен риск. И по-нататък, след оздравяване на банките, принципи свързани с промяна на банковата култура. Така че банките да обслужват и економиката, а не себе си. Понататък, нещо, което е важно според мен, трябва да го кажа. Ако погледнем някои от класациите на потребителския пазар, е, които публикува комисията, последната през декември 2012 година, ще видим, че доверието на потребителите в Европейския банков сектор е на безпредседентно ниско ниво. И ние съответно трябва да гледаме на доклада на експертната група на високо равнище като на солидна основа за по-нататъчни стъпки на реформата. Um, Сега по структурата на доклада е, бих искала да обърна вниманието на, на колегите на нещо, което се казва и в доклада Лекинен, и, и в моя доклад – а именно, основната констатация е, че банковия сектор е крайно концентриран. 14 европейски банкови групировки с системно значение. 15 банки държат 43% от пазара по активи. На тях се падат 150% от брутния вътрешен продукт на 27-те. Някои държави членки, нали, това е средното, в някои държави членки това съотношение е по-високо а през от 2000-та година в някои случаи тази пропорция се е отруила. През 2011 година, например, МВФ оценява, че активите на банките в Кипър е, е, са на стойност 135% от брутния вътрешен продукт на страната и то още през 2011 година. Така че реформа очевидно е необходима понеже, понеже се запазва това положение на, на свръхзадлъжнялост, на липса на доверие на депозантите, и както казва един от коментаторите, потребителят трябва да се доверява на банката си така, както се доверява на лекаря си. Това, според мен, е важно като, като водещ принцип. Нали, сега, поне повечето лекари се ползват с доверие. Нека да направим и тази оговорка. Но в банковия сектор далеч не сме стигнали до такова доверие, каквото хората имат в медицината. И сега тук основният момент, колегите ще обърнат внимание на него, сигурна съм, е за разделянето на дейностите. В това число по правна форма. И разделението не би трябвало да бъде само цел. Още повече то не бива да накърнява банковата дейност. Защо ето на банките в Кипър са затворени до четвъртък? Ами защото е много трудно, чисто функционално да се разделят е, дейностите по обслужване на дребно от инвестиционните банкови дейности. трябва, да, трябва да се помисли за това. И виждате до какви проблеми възниква, е, води това в Кипър. Е, е, Замрял е всъщност гражданския оборот, банкоматите по улиците скоро ще престанат да дават пари. И ето това е характерен пример за една неустойчива, намираща се в недобро здраве банкова система, която стремглаво се е опътила към банкрута. това са неща, които трябва да имаме предвид – когато работим по реформата. И, и ето на е, е, е, юридическото разделяне на, на такова мнение и комисията е най-добрия начин с отделно ресурсо набиране на едната и на другата страна от, от банковата дейност, без правна възможност за кръстосано преливане на ликвидност между поделение на групировката. Комисията ни насочва към предложението на Европейска централна банка в, в това отношение, което съдържа критерии за разделяне възоснова оценката на риска и на едната, и на другата дейност и е, създаването на подходящи капиталови буфери. По-нататък за управлението на собствеността или корпоративното управление в банковия сектор, според мен предложението, което прави групата на експертите е, е уместно. Още през 2011 година гласувахме в парламента резолюция за корпоративното управление в финансовия сектор. И аз моля комисията много внимателно да се запознае с тази резолюция още от, от 11 май 2011 година. И във връзка с разделянето. Разделянето на дейностите ще трябва да стигне и до отделно корпоративно управление. И на надзорното, и на изпълнителното и на, на, на отчетното равнище. По-нататък системите на възнаграждение. Да, трябва да продължим реформите по директивата нали, по трета и четвърта е, е, за е, банковите институции. Възнаграждението трябва да бъде като система устойчиво, с по-голям задел, неизплатено възнаграждение, в някои случаи до пенсионна възраст, което да зависи от резултатите в работата. И поначало всяко възнаграждение в банковата система следва да отразява резултатите от работата на съответните служители, това число удовлетвореността на клиентите, а, а не просто гонитбата на печалби. Санкциите трябва да бъдат е, ефикасни, е, възпиращи, е, съразмерни, както за юридическите, така и за физическите лица. Диференцирането на санкциите и информацията за тях са от съществено значение за превенцията – И трябва да предвидим възможността националният надзорен орган в случай на катастрофално положение на банковата система, обръщам се към комисията с тази идея да, да я обмисли, Централният банков надзор да разделя инвестиционната от търговската част на, на, на банковата система по цялата банкова система, не само в рамките на отделната групировка. И най-сетне въпроса за конкуренцията. Това е разковничето, според мен, на ефективността и устойчивостта на банковия сектор. Банковия сектор трябва да се диверсифицира, да се насърчава банковото дело ориентирано към потребителите, чрез всякакви форми на, на взаимно спомагателност, на, на, на, на кооперативно банково обслужване и на прякото банково дело между физически и юридически лица, едните, които търсят кредит, другите, които и имат наличните средства. Така бихме, прочим, до голяма степен решили и въпроса за финансирането на малките и средните предприятия. difficult for consumers that brought to our attention is the need to be able to... Друг един въпрос, който особено засяга потребителите и е, който бе сведен до моето внимание е за трудностите, на които се натъкват потребителите при смяна на банката. Не, ами, човек трябва да може да си вземе парите от една банка и да ги занесе в друга, без каквито и да било проблеми. Uh, и прочем въпроса за, за либерализацията на този пазар стига и до препятствията пред навлизането на нови субекти на банковия пазар и излизането на субекти от този пазар. А, и връщам се на разговора ми с комисаря Барние. Лайт мотивът е за единния пазар. край на краищата. Независимо от многообразието на, на разрешения в банковите системи на държавите членки. Толкова е, имах да ви кажа. С интерес очаквам какво ще кажете вие, докладчиците в Сянка и колегите от комисията. Euh, euh, Госпожа Люлинг. Госпожа председател, аз съм се запознала с много сведения на различни езици. Вашия доклад обаче е само на английски език. И сега какво да ви кажа? Е, много е трудно да се води осведомена дискусия е, на тази основа. А, е, и, и прочем, на, е, в а, кутиите на, на съответните национални езици, вашия доклад фигурира все на английски язик. И сега много ви моля а, да, да ми дадете процедурното разяснение защо се поставя на дневен ред доклад, чието документно обезпечаване е само на английски язик. Така, госпожо Люлинг, този разговор вече сме го водили и вероятно вие не сте била тогава тук. Решихме да проведем дискусията по текста на оригинала, на оригиналния език. След това е, е, е, вече някои изменения са внесени на различните езици. Е, и, и аз разбира се не мога да, да отговарям за това. Е, службата, която се грижи за, внес, за внасенето на, и обработката на измененията, има и тази грижа. Та, вече това, това е договорено, опасявам се. Първо да проведем разисквания по текста на английски език, което разбира се няма да сложи край на дискусията. В никакъв случай не бих искал да накърня вашите демократични права, госпожо Люлинг. Ще можете и в последствие, когато докладът излезе на всички езици, да кажете своето мнение. Сега ви моля просто да проявите търпение и разбиране. Впрочем, и комисията поиска да проведем дискусията колкото се може по-скоро, с оглед на срока, който комисията си е поставила да излезе с предложение е, през юли. Благодаря, госпожо председател. Сингозес. Обръщам се към вас в качеството ви на председател, а не на докладчик подкрепям казаното от госпожа Люлинг. Първо се налага хегемона на английски язик и второ се възпрепятства демократичния дебат. Да не говорим за нашите граждани. Нашите граждани не са длъжни да се запознават с онова, което вършим единствено на английски язик. И аз съм против онези, които твърдят, че економиката би процъфтявала само на един език. Благодаря, господин Гозес. Аз взимам, взимам си бележка. Ще, ще осведомя секретарята за, за тези ваши становища. Единството, което мога да кажа е, че всички езикови редакции ще бъдат готови до края на тази седмица. И сега надявам се да проведем първоначална дискусия възоснова на, на английския текст. Край на краща, всеки на собствения си език вече има становище за банковата реформа. Та нека да започнем от някъде, отбелязвайки казаното от а, госпожа Люлинг и от господин Козе, смисъл, че то подобно процедурно положение не може да се търпи до край. Напълно подкрепям казаното от Астрид Люлинг и господин Гозес във връзка с писмения превод. Да, наистина трябва да ускорим темпа на работа по този доклад, за да излезем и своевременно с становището си по законодателното предложение на комисията. Но за целта трябва да изискаме от съответните служби също да ускорят темпа си на работа. Много е важно да разполагаме с доклада във всички негови езикови редакции. Нека сега се спра върху някои въпроси по същество. В доклада си поставяте въпроса дали е необходимо разделяне на дейностите на банките в Европейския съюз. Дали следва да се приеме нормативна уредба, която да урежда това разделяне. В момента вече се провеждат реформи. Приехме директивата за капиталовите изисквания, директивата за пазарите на финансови инструменти и регламента за инфраструктурата на европейския пазар. Много е важно да анализираме подхода, предложен в доклада Ликайнен и да излезем с становище по допълнителните реформи, които следва да се предприемат в добавка към вече приетото от нас законодателство. Необходима е, според мен, в известна степен нормативна уредба, тъй като се нуждаем от правна сигурност. Необходимо е също така да дадем насоки и на надзорните органи. Следва да укрепим ролята на Европейския банков орган, както и на новия единен надзорен механизъм трябва точно да определим ролята на тези две структури по силата на новата нормативна уредба. Какво е положението в момента? В Великобритания се цитират данни, които се основават на местния опит, на структурата на британските банки. Същото въжи за французите и за германците. Холандците сигурно също ще излязат със свои данни. И възможно е да проявят страните пристрастие, да са по-благосклонни към своите банки. А това, което искаме да постигнем ние е изграждането на единен вътрешен пазар на банковите услуги. За това трябва да излезем на нов етап в законотворчеството, да приемем нова общоевропейска нормативна уредба. В противен случай ще се стигне до разпокъсване на общоевропейския пазар и няма да има възможност за трансгранична дейност. Дори бихме могли да предоставим стимул за изместването на дейността на банките от някои държави членки. По-големите банки са с по-сложна структура, по-голям е обемът на търговската им дейност, и благодаря на колегите, работили по доклада Кайнен за анализа на по-големите банки. Много е важно да продължим работа по нормативната уредба. В доклада Ликайнен се предлагат мерки за реагиране при криза и за оздравяване и възстановяване на банките. Тези предложения трябва да са в основата и на структурните реформи в банковия сектор. Какво следва да бъде уредено в новата нормативна уредба? Ясно е, че тя трябва да уреди търговията за собствена сметка. Тя трябва да бъде много ясно разделена от банкирането на дребно. Но как да определим големите корпоративни субекти? Какви дейности извършват те? Банкиране на дребно ли, каквато е практиката в повечето държави членки? или инвестиционно банкиране. Това въжи, например, за по-големите корпоративни субекти в Обединеното кралство. Много е важно да определим точно с какви дейности се занимавате, тъй като това ще засегне и други операции, които трябва да бъдат уредени. Мисля, че Европейската комисия трябва да работи по този въпрос. Четейки вашия доклад и по-точно точка 9 от него, си задавам въпроса какъв подход искате да приложите? Искате строго разделяне на банкирането на дребно от останалите дейности или се стремите към запазването на многообразието на банковата ни система. Но тогава възниква въпросът как да класифицираме големите корпоративни субекти, които се нуждаят от целия набор от банкови услуги. Това е един интересен, според мен, въпрос във връзка с вашия доклад. Трябва, както казах, да обсъдим и ролята на новия единен надзорен механизъм и на Европейския банков орган. Според вас, трябва да се направи строго юридическо разделяне, но при условие, че е лесно да се направи такова разделяне. А банковата система е със сложна структура. Затова мисля, че трябва да засилим ролята на новите европейски надзорни органи, на европейските органи като цяло – Нещата не са само черни или бели. Понякога е трудно да се направи строго разделение и за това трябва да вменим на надзорните си органи правомощията да нададат те своето определение. Не ме разбирайте погрешно. Разбира се, че трябва да се разделят високо рисковите дейности от банкирането на дребно. Но ако искаме да работим сериозно, трябва да си зададем и въпросите, които поставих до тук. В противен случай няма да изградим една стабилна банкова система, обслужваща реалната економика. А това е крайната ни цел. Трябва също така да обсъдим и корпоративното управление. Това ще е и последната ми бележка по частта от доклада, в която говорите за структурната реформа. Що се отнася до корпоративното управление, категорично заставате зад препоръките на групата на високо равнище. Аз имам обаче някои въпроси във връзка с подхода, който предлага групата Ликайнен. А в частта за корпоративното управление, според мен, трябва ясно да заявим, че мерките, които ще предприемем, ще допълват вече действащото законодателство, например директивата за капиталовите изисквания. Да вземем за пример възнаграждението, каква ще бъде връзката на тези нови предложения с мерки, по които вече сме постигнали съгласие или предстои да постигнем съгласие. В областта на корпоративното управление визирате ролята на националните надзорни органи, но мисля, че трябва да засилим и ролята на Европейския банков орган и на Европейската централна банка. Така ще можем да противодействаме на съвета. Знаем какво ще направи той, ако ние не се обявим за по-активна роля на банковия орган и на Европейската централна банка. Това бе всичко от моя страна за сега. Нека кажа само още, че е важно да си спазваме графика на работа. Не бива да даваме възможност на Европейската комисия да забави работата си по законодателното предложение, защото държавите членки действително се нуждаят от този законодателен акт, трябва да се стремим максимално да запазим водещата си роля в работата по него. Благодаря ви, господин Клинц, от името на либералите. Благодаря, Арлин. Според нас в твоя доклад се съдържат много добри предложения. Правиш анализ на първопричините за кризата, който е добър, но не е пълен. Трябва много ясно да заявим, че и в областта на банкирането на дребно бяха направени немалко грешки. Нека ви дам за пример кризата в Испания, в Ирландия, затрудненията на Кипър. Проблемите в тези три държави се дължат не на прекомерната значимост на инвестиционното банкиране, те се дължат на недостатъчно строгите изисквания при кредитирането и дори да бяха били разделени дейностите на банките в тези държави, от това нямаше нищо да проистече. Разбира се, трябва да си извоюваме обратно доверието към банковия сектор. Трябва да намалим, доколкото можем, бремето за дънакоплатците. Но според мен напоследък самоцелно предприемаме мерки, нещо, което според мен е неоснователно. Въведохме по-строги изисквания за собствения капитал, за ликвидността, уредихме дериватите, Приехме и редица други законодателни актове, но към момента не знаем какви ще са последиците от тях, положителните и отрицателните последици. И вместо да изчакаме, се втурваме към следващата мярка. Мисля, че трябва да проявим известна смелост, да си дадем малко време, да изчакаме и да извършим критичен анализ на предприетото до момента, къде има пропуски и какво можем да направим допълнително. Докладът на групата Ликайнен бе изготвен по примера на, гру... на правилото Фолкер в Съединените щати и на групата Викерс в Великобритания, бяха прияти също съответните законодателни актове във Франция и в Германия и като че ли се подведохме от всичко това и започнахме самоцелно да предприемаме многобройни действия. Не знам дали ще можем да решим същинския проблем. Същинският проблем се състои в културата на управление на банките. Ти самата казваш, че трябва да настъпят промени в нагласите, а промени в нагласите се постигат не по силата на нова нормативна уредба. Тези промени са един дълъг процес. Освен това, трябва да намерим начин да променим нагласата на банките към поемането на рискове. Трябва да направим така, че ръководните служители в банките да действат отговорно. До голяма степен те действат безотговорно. Не знам дали ще постигнем тези цели, приемайки нови законодателни актове. Извършени са редица проучвания, правени са и немалко научни изследвания и колкото повече са проучванията и изследванията, толкова повече са и отговорите. Някои проучвания сочат, че в финансовия сектор в Съединените щати би било добре да се въведе моделът на универсалното банкиране, така както той се прилага в Европа. Аз не мога да дам окончателно становище по този въпрос. Не съм професор, не съм носител на Нобелова награда, но знам, че нещата не са само черни или бели и че ще е трудно да постигнем промяна в нагласите на банките. Какво се предлага в доклада Ликайнен? Предлага се да се отделят търговските дейности, както търговията за собствена сметка, така и търговията от името на клиентите. Ликайнен не предлага отделяне на другите инвестиционни дейности, тъй като знае, че те са източник на подкрепа за клиентите. Дори един средно голям клиент, ако иска да извършва дейност в еврозоната или другаде, се нуждае от подкрепата, от гаранциите на своята банка. Има и още нещо. Когато говорим за разделянето на дейностите, трябва да вземем предвид и една друга тема, която обсъждаме в момента и по която докладчика колегата Хьокмарк, а именно директивата за управление при кризи. Когато една банка вече не може да бъде оздравена, то ще трябва да се направи разделяне на дейностите, но не знам дали това е необходимо и за други банки. Не е ли достатъчно да се отделят само някои дейности? като например управлението на риска. Преди няколко седмици бе публикувано едно проучване, на професор от университета в Бъркли и от университета в Бон. Тези двама професори стигат до извода, че не бива да се разделят дейностите. Просто трябва на банките да се предоставят същите ликвидни буфери и същият капитал, с които са разполагали преди един век. Да вземем за пример Швейцария. Тя прилага този модел. Двете най-големи швейцарски банки към момента са задължени да гарантират ликвидност с много по-голям размер от предвидения в нашата директива за капиталовите изисквания. Задължени са също така да могат да мобилизират и редица инструменти, подобни на инструменти за ликвидност в случай на криза. Не би трябвало, според мен, да се извършва принудително разделяне на дейностите. Да вземем за пример Deutsche Bank, Societe General, Barclays – ако за всички тези банки се извърши формално, много строго отделяне на инвестиционното банкиране, то това няма да намали времето за данакоплаците. Дори напротив, банките ще изпаднат в затруднение и в крайна сметка ще трябва да бъдат спасени от държавата. Ще трябва да бъдат спасени от държавата, докато не изработим функционираща система за оздравяване и възстановяване. Дори сега да приемем съответната нормативна уредба, в продължение на още много години няма да имаме общи инструменти за оздравяване и възстановяване, които да функционират добре. Не бива да допускаме грешка, да твърдим, че дребното банкиране само по себе си не е рисково. Това не е вярно. Видяхме колко е рисково то, например, в Испания. Така че ако отделим инвестиционното банкиране от дребното, не мисля, че ще намалим риска. И един последен коментар. Съгласен съм с твоето виждане за корпоративното управление но не съм съвсем съгласен с това, което казваш за дългосрочните стимули. В директивата за капиталовите изисквания намерихме решение за премиите. Премиите не бива да превишават размера на основното трудово възнаграждение. Но това пък може да доведе до повишаване на основното трудово възнаграждение. И една такава последица няма да ни отведе до целта. А Целта ни е да наложим таван на премиите. Не би следвало да укрепваме ролята на националните надзорни органи. Или по-скоро, нека укрепим тяхната роля, но по-важното е по-активно да се намесят европейските надзорни органи. Ако имахме такива органи, те се бяха намесили своевременно, то може би щяхме да предотвратим кризата в Кипър. Сега разполагаме вече с европейски надзорни органи, да се надяваме, че те ще си свършат добре работата. И нека още веднъж кажа, че съм против строгото разделяне на инвестиционното от банкиране от банкирането на дребно. Мистер Ламбертс, the Greens. Съгласен съм, Волф, с много от нещата, които казваш. Не съм съгласен, разбира се, и с други неща, с много от нещата, които каза. Що се отнася до работата на комисията Ликанен, е качествена работа. Дори от гледна точка на състава на групата има баланс. Не сме свикнали с това, не това, с което сме свикнали. Имаше комбинация от представители на бизнеса, потребителски организации и именно поради този състав докладът беше балансиран. Е, разбирам това, което каза е, за натрупването на множество пластове законодателство, без да мислим за тяхното въздействие известна дейност в тази насока е оправдана. Но важният въпрос е как да се върнем към конкурентоспособността в областта на финансите. Тогава, когато се говори за някои институции като е, институции с системно значение и твърде големи, за да оставят да се е, да фалират, е, очевидно нещата са изкривени на, на подобни институции се осигурява пазарна позиция, която не е оправдана спрямо конкурентите. Тук пред няколко... Наскоро бяхме на обяд в парламента. Английски представител попита Deutsche Bank съгласен ли сте и Отговорете с да и не. Съгласни ли сте, че вашата банка трябва да може да финансира своите финансови дейности на пазарни цени? т.е. без да получава премия, свързана с имплицитната пазарна гаранция. Отговорът би трябвало да бъде не, аз искам субсидия, не искам Deutsche Bank да плаща субсидия. И когато погледнете проучванията за субсидиите за тези големи институции, стигаме до заключението, той е, въжи и в САЩ и в Англия, а именно обществените субсидии, които получават, се равнява на техните печалби. Тоест, без субсидии тези институции нямаше да бъдат рентабилни. Според мен това е пазарно изкривяване. И аз мисля, че този сектор, който е задължителен за функционирането на економиката, да може да функционира като пазарни пазарни субекти, а не като банки от Съветски стил. Как бяха организирани банките в Съветски съюз? Централната банка осигуряваше ликвидност на различните държавни банки, които бяха част от държавния сектор. И всъщност на, на подобно нещо сме свидетели и днес. Централните банки осигуряват ликвидност за търговските банки в Европа, които функционират като картели. Когато разработваме правилата и критериите, за да се осигури надзор на най-големите банки на ниво Европейска Централна банка, 85%, значи 150 банки държат 88% от активите. От гледна точка на пазарната економика, аз мятам, че има реформи, които са необходими. двама учени казват нещо, с което съм съгласен. Първото, което трябва да направим е да наложим много строги правила за ликвидност и е, задлъжнявост. Но всъщност ние искахме по-строги правила за капитала. Искахме да следваме Обединеното кралство по отношение на строгостта на правилата. Искахме а, ограничение на коефициента на задлъжнявост, не успяхме. А мисля, че щеше, ако бяхме, ако направим тези правила а, прогресивни, някои от нас се срещнаха с френски банкери миналата седмица и техните коментари в отговор на това, което ние казахме за злоупотреба с пазарно положение. Те казаха ми, ние трябва да се конкурираме с JP Morgan, Morgan Stanley, така че ние трябва да станем толкова големи, колкото са и те. С други думи, да бъдем над демокрацията, на държавата. Предложенията Ликанен правилни ли са? Тъй като те са насочени към големите институции, не забравяйте, че една банка може да стане универсална банка, стига е, да не излиза извън определени граници. Аз съм за запазването на разнообразието, в това число и на модела на универсалната банка. Въпросът обаче е в размера и когато станеш твърде голям, се поставя под съмнение правото да съществуваш. Е, поставя се под съмнение способността ти да функционираш в пазарна економика. Пазарните либерали тук казват, тека да се върнем на конкуренцията. Съгласен съм, аз искам конкуренция. Конкуренцията е тази, която ще доведе до нормално търговско поведение. Печалбите трябва да са свързани с създаване на стойност, а не с рентиерство. Не можем да търпим рентиерство в пазарна економика. Това са измененията, които според мен отразяват моята позиция. А що се от нас? Някой спомена необходимостта от единен пазар в Европа. Тук имам притеснение. От началото на еврокризата сме свидетели на раздробяване на единия финансов пазар. Онова, което се случи с Сайпрас, с Кипър, според мен това е най-безотговорното възможно решение от така наречения европейски политици и взимащи решения, това ще насърчи още повече раздробеността на пазара. Ако добавим към това и реформите, които са насочени към системните институции, които са по своята природа трансгранични, когато в Англия, Франция и Холандия се е, провеждат реформи, чиято съвместимост ни с други все още не е доказана, очевидно е, че пазарът ще стане още по-раздробен. Това въжи особено за трансгранични институции. Способността и възможността да ги регулираме ще се затрудни. Ето защо аз мятам, че трябва да се предприемат действия на европейско ниво – противен случай ще кажем на французите и германците, искахте изпреварваща европейска реформа и успяхте. А, ние искаме да регулираме институции, които имат общоевропейски, общоевропейско измерение. Мога да продължавам още много, мисля, че достатъчно ме слушахте ще внеса изменения в духа на това, което казах. Мисля, че имаме много общи неща помежду си, стига да се разберем, че не искаме обществена гаранция а, за а, банките и а, искаме справедлива конкуренция. А, ако искаш да се изкажеш от името на друг човек, трябва, трябва да ми кажеш по-рано. Е, ще дам думата на Вики Фор да се изкаже от името на групата си, тъй като се промениха. Имам изказване от името на СИД. От името на САИД той казва, аз съм доволен от проекта, от доклада в общи линии. Искам да кажа, че не е приемливо банките да получават преки или косвени субсидии. Съгласен съм с много от предложенията, като директивата за капиталови изисквания. Има обаче място за още дейности разделянето на различните видове банки, област, която следва да се обсъди по-нататък. в Великобритания въвеждаме нови изисквания и трябва да помислим внимателно ефективността. И какво може да се постигне с ринг фенсинг или защитата. Имаме нужда от а, разпоредби, които да а, избегнат а, спасяване на банките от дънакопаците. Трябва да се усъвършенства корпоративното управление. С други групи ще обсъдим възможността за въвеждане на изменения в смисъл до каква степен Международните счетоводни стандарти подкопават международната финансова стабилност. Много инвеститори се тревожат от ролята на счетоводните стандарти, които се отклоняват и отдалечават от принципа на предпазливост. Аз бих искал да обсъдя с докладчиците и докладчиците в сянка препоръките към комисията. Бих искал банковата система да бъде от полза за потребителите, както физически лица, така и фирми. Това означава прозрачност е, и съответни стимули. Сега няколко лични коментара. Събитията през последните няколко дни в Кипър показват, че е много простите банкови модели могат да бъдат сериозно рискови и когато влоговете биват застрашени, има обществено възмущение и политически натиск, за да се защитят обикновените вложители. Към това трябва да се добави необходимостта от предотвратяване на разрастването. Така че натискът за обществен модел за а, вложителите е различен от други части на банковата система. Ето защо е толкова. Е, ето защо е много важна работата, която вършим по рекапитализация собствени средства. Разочарована съм от преговорите по директивата за капиталови изисквания. Позицията за рекапитализация се договаря в тристранната среща. Според мен това беше една от най-важните задачи. Що се отнася до защитата или ринг фенсинг, разбирам това, което казва другите, именно необходимостта да се разбере разнообразието в банковата система. Не е необходимо да има еднотипен подход, но тогава, когато една банка е твърде сложна за да бъде оздравена, Защитата може да се осигури в, на индивидуална основа. По възнагражденията, всичко, което си написала Арлин, среща моето одобрение. Дългосрочни стимули, използването на облигации и акции, а не пари в брой, връзката между дългосрочните резултати и дългосрочното заплащане. Многократно съм казвал, че таванът върху премиите и може да доведе до увеличение на, на фиксираните заплати. Таванът върху бонусите или премиите ни отдалечава от принципа за обвързване на работата с резултатите. Мисля, че е много важно да отчетем, че регламентирането на възнаграждението не трябва да бъде копие на принципи, които са приети в други институции, в които няма такава морална опасност. Лиам има думата. Благодаря. Арлин, аз приветствам тона и, и качеството на доклада, който ни се предлага от Арлин Макарти. Доклад крайно своевременен. Днес, когато няколко страни всъщност отстъпват в областта на банковата реформа. И аз бих искал да подкрепя идеята, която се издигна тук и от Корин Вортман Кол и от е, господин Ламбер за необходимостта от европейски подход. Е несесер а double euh, А именно за необходимостта от европейски подход. И то двояк, е, е, за да се подобрят текстовете, които са приети в Франция и в Германия, <laughs> трябва да кажем, доста плахи намерения в сравнение с това, което се върши в Съединените щати, е, и доклада от друга страна Иканен. Някои колеги тук говориха за предизвикателствата, които крият тези текстове, но според мен първо преди всичко трябва да се сведе до минимум риска на онези банки, които са се превърнали в прекалено големи, за да изпаднат несъстоятелност, както по известната формула. И както каза Ламбер, първо трябва да се постави под въпрос държавната гаранция на определени банкови дейности и второ да се намали, така да се каже, пъпната връв, да се, да се разкъса пъпната връв всъщност, между обслужването на дребно и а, другите а, е, е, вече инвестиционни и спекулативни банкови дейности. И второ също, за конкуренцията. Конкуренция чрез намаляване размера, обема на банките. И то конкуренция, която да се основава на единната уредба на вътрешния пазар, понеже не може едни страни да правят реформа, други да не я правят, това тутък си опоручава банковата конкуренция. Е, значи европейски подход към банковата реформа и бързо действие. Какво може да се направи? Има няколко възможности. Да вземем това, което правят американците. Така нареченото правило Волкър. Сега, е, е, не че комисаря е, Барние или Иканен е, които настояват е, за, за е, реформа, споделят тази идея. Правилото Волкер е интересно тъкмо, защото въвежда забрана на определени рискови дейности. Проблемът обаче е, че тук става въпрос за дейности от рода на така нареченото банково дело в сянка. И онова, което тук се препоръчва, в значително по-голяма степен, е подхода Иканен. Аз наскоро разговарях с господин Иканен. Четейки неговия доклад, можем да видим две предложения. Едното, което тук изтъква господин Хигинс. Да се повиши изискването за собствени средства за капитализация на така наречените универсални банки, и колкото по-рискова институцията, толкова по-високо капитализирана трябва да бъде тя. Да, интересна идея, но тя не е единствената, която се препоръчва от доклада Иканен. Доклада Иканен препоръчва и разгръщането на клоновата система. А именно, в предложеното поле на банковия надзор – да попаднат онези дейности, които прилагайки правилото Волкер, биха изпаднали от това приложно поле. Значи тук става въпрос за диференциране и наблюдение на отношенията между банковите клонове или, или поделения в случая предлагащите услуги на дребно и другите занимаващи се с крупна инвестиционна дейност. Значи тук отново става въпрос за пъпната връв. Доклада на госпожа Макарти обаче е интересен, защото той е по-амбициозен, според мен, от доклада Икарен. Е, защото госпожа Макарти върви в тази посока на диференцирането, но в същото време настоява за различни, за диференцирани изисквания за собствените средства или капитализацията на едните и на другите. А господин Икарен, макар и да не го е включил в доклада си, всъщност, така колуарно е, е, погледнато, не е против тази идея. И според мен е важно да се обединим като сериозно мнозинство в подкрепа на този доклад. Защото, както се каза преди малко, ако нищо не сторим до месец юли, <laughs> нищо няма да се получи. И вече на страна въпроса за, за превода е, е, на, на, на, доклад, на доклада, сега аз като, като носител на френския е, език е, пръв ще се изкажа в подкрепа на преводите, а, но трябва да се действа бързо. Защото комисията, значи, трябва да излезе с предложение до месец юли и ние трябва, като Европейски парламент, да се произнесем колкото се може по-скоро и с колкото се може по-изразително мнозинство по въпрос, който има огромно символно значение за общественото мнение днес. Благодаря. Господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик. Чухме вече изказването на госпожа Вортман Кол, на господин Гозес, на госпожа Люлинг и те е, всички ни насърчиха да говорим на собственици езици тази сутрин, та е ето на и аз да последвам примера. Накрая обаче ще кажа няколко неща на английски язик. Сега за сега следното. Тук има един въпрос, който трябва да бъде третиран. Няма ли да сложим край най-сетне на европейското законодателство, което продуцираме тук Явно край няма. Господин Барние ни представя един дълъг и пределък списък 30-35 е, е, законодателни предложения. Редица от тях бяха споменати тук. Нали, проект, регламенти, които са още, дори не са в зародиш. За тях просто се мисли. И ние не знаем какви биха били последиците, какво би било въздействието на всички тези законодателни намерения. Последици, които отиват по-далеч, струва ми се, от препоръченото от Г20. Така че, не е ли време да кажем стига? Дайте да видим първо как действа приетото законодателство какво би било въздействието на това, което се предлага. Кай на краща, това е нашата парламентарна отговорност. Сега някой ме критикуват, защото съм бил голям приятел с банковите среди. Но, но това не, не е точно така. Както каза господин Ламберт и, и други тук, според мен, банки са ни нужни. Добри банки. Нали? Не всички, не всички са черни като дявола. И на нас не е необходимо едно премерено, разумно законодателство, което да съдържа необходимите гаранции в защита на потребителите, но в същото време да не задушаваме пазара. И в това отношение Европа има сериозни проблеми за функционирането на пазара. И, и мисля, до, до, до, дори самия господин Ликенен заявява, е, че има основания да се анализира по-детайлно какво ще проистече от това, което предлагаме. Аз общо подкрепям идеята господин Клинсес, но така, в заключение. I would like to uh, uh refer to what uh, uh Philip said. Uh, was it John Maynard Keynes who... Сега не знам. Е, е, Джон Мейнард Кейнс ли е, е казал, в край на кращата всички сме либерали, знам ли? Е, е, можем, можем да, го, да го перефразираме малко. Uh, търсейки консенсус с зелените. Та, в крайна краща всички сме зелени, знам ли. Но ме ми се ще да, да, да го чуя. Европа днес се нуждае от повече конкуренция. Повече конкуренция с подкрепата на силни политически сили, като тази, която вие представляват. Сега почна да става интересно. Госпожа Ферера, социалисти и демократи. Благодаря. Аз ще се придържам към английския език. Не, че не съм съгласна с госпожа Люлинг и господин Гозес, просто защото в хода на една експертна дискусия така става по-просто. It's not that we have layer over layer of legislation and проблемът не е за наслояването на, на нормативни актове. И тук аз отговарям пряко на, на забележката на Оли Шмидт. Наистина, твърде много е законодателството. Въпросът обаче не е за обема на законодателството, а за това нужно ли е това законодателство и по-нататък дали то е вътрешно непротиворечиво. Това е критичната бележка, която бих искала да отправя. Потребно ли е това ново законодателство? Вероятно да. И тук аз съм склонна да се съглася с Лиме, когато той казва, че трябва да отправим категоричен сигнал, че нещата все още не са достигнали до край. А вече за непротиворечивостта на всичко, което вършим, има някои неща, които ме безпокоят. И аз бих искала да, да, да, да се спра на тях и, и то не без участието на Арлин. Та въпросът е, докъде ще стигнем в края на краищата? На къде сме се запътили? Да вземем вътрешния пазар. Важно е тук да не протакаме толкова, че междувременно Великобритания да си приеме нещо, Франция да си приеме нещо, Швейцария пък нещо трето. Трябва да се запази, да се опази вътрешния пазар и очевидно това законодателство е необходимо, общоевропейското, защото различните държави членки така или иначе вършат своето. И ако не побързаме, ще се получи разцепление, разделение на вътрешния пазар. Та вероятно този въпрос за потребността от европейското законодателство трябва да се разгледа и от тази гледна точка. За последователността или вътрешната непротиворечивост би трябвало, според мен, към този въпрос да добавим една по-детайлна разработка на крайните намерения. И, и ние по-ясно трябва да осъзнаем границите, в които се полагат мерките за преодоляване несъстоятелността на една банка. Това е по доклада на господин Отмар. when we address a bank that basically does uh, retail activities. И вече влиянието на, на решението при което банката се рекапитализира от собствените си кредитори. Нали, банка, една банка, която разчита практически единствено само на депозанти, трудно би могла да се избави. И следователно инструментариума, с който разполагаме, има своите ограничения. този ред на мисли трябва да потърсим непротиворечивост на уредбата първо за гарантиране на депозитите и продължаване на дейността на дребно и ограничаването на рисковата дейност, в който случай инструменти като вътрешно рекапитализиране и други подобни инструменти биха могли да бъдат по-ефикасни. Тъй, че така е на краищата в Европа трябва да стигне до нещо, което наподобява приетото в Съединените щати, федералната система на гаранция на депозитите. С ефект, който вероятно не може да се постигне днес тук, в Европа, предвид на личния инструментариум. И вече отделно от това въпроса, доколко може да се разчита на схемите за гарантиране на депозитите, и каква би била еволюцията на законодателството в това отношение. И вече другият елемент е за еволюирането на въпроса за единния надзорен орган и единния а, орган за реорганизация на изпаднали в несъстоятелност банки. И това би трябвало да бъде съгласувано с начина по който се отнасяме към големината на банките. Така на краищата една страна, една държава не може да бъде отговорна за банкова дейност, която 7-8 пъти по обем превишава националното и богатство. Обаче, как да уредим въпроса, когато нямаме единен надзорен орган, когато нямаме единен орган за рефинансиране на общоевропейско равнище? И, и тук ще трябва да преоценим въпроса за ефикасността на политиката за защита на конкуренцията, когато ограничаваме големината на банките, големината на банките всъщност ще се съизмерва с големината на страната ли? Или пък с капацитета на надзорната структура и структурата за рефинансиране да се справи с възникнал проблем. Инак, ако не обръщаме внимание на тези параметри, ще стигнем до разнобой на, на структурите, съответстващи на вътрешния пазар и на правилата е, на конкуренция, а съответстващи на спецификата на страната по седалището на банката. И този разнобой, естествено, ще е, разстрои действието на вътрешния пазар. Ето, това са, това са някои съображения, които държах да споделя с вас, просто защото мен ме притеснява въпроса не за това доколко е необходимо законодателството, а за това доколко новото законодателство не противоречи на други наши политически и законодателни дейности. И конкретно, аз изцяло подкрепям точка 15 от доклада, където казваме, че трябва да се запази достъпа на депозантите до техните средства и да се опазят социалните дейности. Как да стане това? И трябва да видим каква, какъв е лимитът на, на тези възможности. И по 26-та точка от доклада, мисля, трябва да призоваваме е, комисията, както се казва тук, не националните надзорни органи да се овластят е, да е, въвеждат пълно разделение на банките, трябва да се говори за съответния надзорен орган или правомощния надзорен орган. Нали? Защото не можем да говорим тук единствено, нали, като свършен факт, само за национални надзорни органи с оглед на е, съображенията, които изтъкнах по-горе. Благодаря. Благодаря, господин Хокмарк. Благодаря, благодаря ви за доклада. Той хвърля светлина върху много от е, е, проблематиката. Аз съм общо взето скептично настроен, не просто към доклада, а към, към цялата ни дейност. Това, което ще кажа, може да прозвучи иронично, но сякаш се опитваме да регламентираме всичко, е, което може да се регламентира, всичко, което се движи, да бъде поставено под е, е, регламентация. Освен това, вършим тази работа по няколко успоредни пътя, нали, опитвайки се да решим един проблем по много различни начини, което наистина поражда несъгласуваност и вътрешна противоречивост. Сега трябва да помним, че европейската економика до голяма е, степен разчита на финансиране, на кредитиране и това общо взето не е проблем, но пък е, има противоречие между пожеланието банките да бъдат напълно безопасни и от друга страна да кредитират по-активно. В края на краищата всяко кредитиране е рисково Новите кредитополучатели са рискови. Малките кредитополучатели са рискови. Големите кредитополучатели също са рискови, понеже имат твърде мащабна и разнопосочна е, дейност. Така че поставям до някъде под съмнение констатациите на, на високопоставената експертна група, е, нали, която твърди, че обособяването на банковите дейности е, щяло да реши проблема. Но ето да, Кипър сега е на дневен ред. И определено този проблем, кипърския, е, не се корени в сливането на инвестиционното е, банково обслужване и на, и на банковото обслужване на дребно. <laughs> Напротив, е, банковото обслужване на дребно в, в Кипър има своите проблеми. От друга страна, събраните депозити трябва да се въртят, трябва да се използват за нещо. Те не могат просто да чакат. Аз смятам, че правната уредба трябва да бъде ясна и, и да определя онова, което е приемливо и онова, което не е приемливо. И тук а, стигаме до проблема за противоречивостта между националните законодателства или, или въобще между нормативните актове. От една страна имаме депозитно-гаранционната схема, да се надяваме, че тя ще успее след това имаме четвърта директива за банковите институции. We have the report which I'm the rapporteur for um, regarding recovery resolution, We is trying to define also how authorities can look upon. Um, И съответно се регламентира ролята на надзорните а, а, органи. Ам с оглед на това доколко може да бъде спасена една банкова институция <coughs> или не. Сега обаче ние сякак, сякаш предефинираме тези мащаби, защото те зависят от обособяването на дейностите. Важното тук е банките да могат да се развиват, да процъфтяват, да, да се съобразяват с закона. Не е наша работа обаче да задаваме по-нататъчното развитие на самата банкова дейност. Да, казва се, че банковата криза се дължи на това, че в една и съща банка били обединени двете противоречиви дейности. Но аз бих а, а, твърдял, че ако на банките се забрани дадени банки да се занимават с обслужване на дребно, това също би породило рискове, защото в конкретната стопанска конюнктура би ги възпрепятствало от, от развиване на най-ефективната дейност. Така че имаме в една и съща структура а, депозитно гаранционните схеми, капитализацията, а, реорганизацията на банките, сега реформа на банковата структура. Според мен трябва да бъдем по-предпазливи и да съсредоточим вниманието си върху крайъгълните камъни на единния пазар, преди да законодателстваме по-нататък. Аз далеч не съм убеден, че проблемът на банковата система може да бъде решен чрез обособяване на дейностите. А това е главната тема, очевидно, на доклада. И докато не ме убедите, докато не ми докажете, че тъкмо в необособеността на дейностите се корени проблема на Европейското банково дело, аз няма да променя мнението си. Съжалявам, госпожо докладчик, че не мога да се съглася с вас още по вашите предпоставки. Аз не съжалявам. Позволете ми да, да се спра на някои от тези въпроси. Едно от нещата, които ще направя, е да, да се обърна към секретарята с молба, понеже не можех предвид обема на доклада да го сторя, с молба секретариатът да разпространи е, една записка за самото съдържание на доклада Ликенен на, на, на високопоставената експертна група. Понеже в резултат от дискусията останах с впечатлението, че това далеч не е ясно. Значи трябва да сме наясно какво предлагат е, високопоставените експерти. Сега бих искала е, по-отделно да отговоря на, на всичките ви забележки и въпроси, но гледам, е, че мнозина от задалите ги вече не са тук. При всичките разговори, които водим, госпожа Вортман Кол настоява за правна сигурност. Ако искаме да постигне напредък, не можем да разчитаме на факултативни решения. Ще <coughs> трябва да се въведе задължително на определена уредба. И това е въпрос, на който определено трябва да обърне внимание. Щем, не щем, харесва ли ни или не, и то не само за Великобритания, Франция или Германия, както каза госпожа Вортман Кол, сега Холандия мисли за вътрешни структурни промени в собствената си банкова система. Миналия път а... споменахме също. Някой казва, не трябваше ли от това да започнем преди три години – да се захванем с структурната реформа най-напред. И ако това бяхме направили, вероятно другите въпроси за ликвидността и капиталовите изисквания бих се решили от само себе си. Така че в известен смисъл, докато мислихме какво да направим, сме подминали най-важния въпрос за структурата. И да, и тогава господин Шмидт вероятно нямаше да, да, да е нужно да регламентираме по-отделно всички тези въпроси. Та това да е ясно. Има и друго недоразумение тук. Не говорим за пълно юридическо разделяне на банките. Говорим за функционално разделяне и дори не за пълно функционално обособяване. Говорим единствено за счетоводната отчетност и ресурсното обезпечаване на тези дейности. И във връзка с казаното от господин Клинц. Да, но това са проблеми на банковото обслужване на дребно. Да не се вторачваме единствено в инвестиционната част. Освен това той говори за недостатъци на културата. Ама тъкмо това е аргумент за функционално разделяне. Просто с отделни нормативни актове това няма да се промени. Култура се променя чрез структурна промяна. И тогава той, колегата, е напълно прав, че обслужването на дребно има своите проблеми. Но защо? Тъкмо защото нямаше функционално обособяване. Тъкмо защото преобладаващата корпоративна култура от към инвестиционната страна на поемане на прекомерни рискове бе заимствана от другата функционална дейност. Фактически се получи една зараза. Високорисковата инвестиционна част зарази със своята корпоративна култура обслужването на дребно. И аз ви питам, колеги, в край на краищата какво искаме да защитим? Ако погледнем какво става сега в Кипър – Искаме да защитим хората. Достъпа до собствените им средства, достъпа до текущ кредит, до възможността да купуват и продават. Нали, днес в Кипър не можеш да си купиш апартамент, да го продадеш, защото няма кой да те обслужи. И, и това, според мен, се дължи на, на това смесване на дейностите, на функциите в една банка. Значи няма да се разделят банки. И между другото, аз не възразявам срещу това Deutsche Bank да се занимава с 75% от дейността си с инвестиционно банково дело и само да, на 25% да обслужва дребни, дребни клиенти. Няма проблем. Стига обаче разпределението на риска вътре в банковата група да съответства на това функционално разпределение. Да поемат колкото си искат риск. Само, че да не го слагат на гърба в края на кращата на дънакоплатеца на държавата. Като инвестиционен дилър мога да поемам колкото си искам риск, но в крайна краща трябва да си тегля последиците. И естествено няма съседа да ми плати за, за, за дяволука. Който иска да, да играе свободно на пазара, не чака субсидиране, от дребния депозант. И този, който поема риска, плаща за риска. Какво по-логично от това? Ето защо трябва да помислим внимателно. Нали, депозитите, разплащанията в економиката не могат да бъдат възпрепятствани. И банковата система трябва да бъде структурирана тъкмо, за да гарантира това свободно движение. По-нататък за вътрешния пазар. Въпрос от основно значение. Трябва да се съобразим с това, че сега според някои държави членки по-добре е да се защитават от тези части от банката, които трябва да се защитават. И след, съответно държавата да не поема последиците от високо рисковата дейност. При това обаче трябва да се опази вътрешния пазар. И наистина въпросът е от критично значение. Аз моля колегите да помислят. Не съм се спряла подробно на този въпрос, но според мен е логично да се приеме, че частната загуба си е частна загуба. Нали, не може някой да се радва на хубавото време, да излича всички блага от това и след това като завали дъжд, да се обърне към други го да го опази сух. И нали, когато нещата са, са наред, инвестиционните банки се обогатяват, а когато закъсат, дребният инвеститор е, е, носи парсата. Не... И пак моля, моля секретарята наистина е, е, да ни направи една справка за съдържанието на доклада Ликанен, какво всъщност се предлага там. Там не се предлага намеса в бизнес организацията, в деловата организация на, балковото, на банковото дело. Единствено, което се казва в доклада Ликенен, е да накоплатецът да не субсидира банките. И в край на краищата да е ясно, не може не може да се допуска повторение на случило се в Кипър. при възникването на криза паричните потоци да не спират. Ето това, това искаме, това дължим на гражданите. И при сегашната структура на банковата система това, опасявам се, не е възможно. Много други неща исках да, да, да коментирам, но, но няма време. Казах, надявам се е, да имаме следващи поводи. Господин Хокмерк. Искам да взема отношение по това, което казахте. Не мисля, че който и да е от нас би искал да накоплаците да поемат отговорността за загубите на банките. Стремим се да предотвратим точно това, не само в директивата за капиталовите изисквания, но и като излизаме с предложение за оздравяването и възстановяването. Рискът първо трябва да се поеме от акционерите, а след това от инвеститорите. Ако следва да се обособят дейностите на една банка, то кой ще поеме риска, проистичащ от обслужването на дребно? Колкото по-голяма е една банка, толкова повече са акционерите. Колкото по-разнообразни са нейните дейности, толкова повече акционери ще могат и да поемат отговорността. Но защо само някои инвеститори следва да поемат отговорността за инвестиционната част, но не и за обслужването на древно. Странно би било това, според мен. Казахте, че във всички дейности се крие риск. Да, има риск и в обслужването на дребно. Там, например, трябва според мен да се отдели кредитирането за недвижима собственост от другите дейности трябва да се разграничат и отделните инвестиционни дейности. Но според мен нито един акционер, нито един инвеститор не би следвало да бъде освобождаван от отговорност в случай на загуби. Ако следва да се обособят рисковете в една банка, то трябва да се обособят и дейностите, от които проистичат риск. И трябва всички инвеститори и всички акционери да поемат отговорността. Случаят с Кипър показва, че проблемите на кипърските банки се коренят не в инвестиционната им дейност. Господин Мичел, ще бъда съвсем кратък. Поразен съм от това, че че предложението ни включва и влоговете. Това може да предизвика паника сред вложителите. Днес бе съобщено, че заплатата на главния изпълнителен директор на Централната ирландска банка е 800 хиляди. Заплатата на друг висш служител е 400 хиляди. И същевременно лихвата по ипотеките е малко над 4%. Не мога да приема това. Загубите, които търпят висшите ръководни служители поради своите действия, просто се прехвърлят към дребните вложители, към клиентите. Лихвите по ипотеките са 4,6% в Ирландия. Същевременно Европейската централна банка финансира същите тези банки като ирландската при лихвени проценти в размер от 1%. Нека и ние като политици си поемем отговорността. Нека изискаме от онези, които управляват банките, да поемат част от отговорността, да излязат с добър Например, според тях е съвсем нормално загубите да се прехвърлят към притежателите на ипотеки. 4,6% е лихвата по ипотечните кредити, а същевременно Европейската Централна банка предоставя финансиране при 1%. И не бива да продължава това положение повече. Председателката, съгласни сме с това, че не можем да продължаваме по същия начин. Необходими са структурни реформи. До момента сме правили реформи само на парче, приемайки отделни нормативни актове. Това не доведе и не може да доведе до промени в културата. Какво искам аз? Искам просто да се запитаме не трябва ли да въведем една добра пазарна система. Онези, които инвестират на дребно, би ли трябвало да поемат риск? Не, не мисля. Нека говорим отново по този въпрос. Няма да си извоюваме обратно доверието към банковата система, ако не се опитаме да премахнем някои от основните й слабости, да се справим с някои от основните й проблеми. Съгласна съм с това, че не можем да продължим по същия начин. Така няма да си извоюваме обратно доверието към системата. Ще се препъваме само от една криза към следващата. Мисля, че трябва да намерим едно решение, което да е приложимо към цялата система. Можем да възприемем някои от предложенията на господин Хьокмарк за възстановяването и оздравяването. Не е справедливо обаче според мен да накоплаците да понесат в крайна сметка отговорността за прекомерни рискове, поети от банките. Господин Шмидт, ще взема отношение по това, което каза господин Мичел. Аз самият инвестирах в Ирландската централна банка и загубих само 80%. И в случая, според вашето предложение, аз като акционер би трябвало да поема отговорността. Предлагам на господин Шмидт да се обади на главния изпълнителен директор на Ирландската централна банка и да го попита с какво се оправдава неговата заплата от 800 хиляди, при положение, че хора като Оле Шмидт претърпяват такива загуби. всеки път, когато някой вземе думата, и изтъква все по-силни аргументи за структурна реформа. Това е моето впечатление. Крайният срок за внасянето на измененията е 15 април. Ще ги разгледаме на 7 май. Тук в комисията ще гласуваме на 28 май. Искам да разискваме по тази тема колкото се може повече защото съдейки по днешните разисквания, оставам с впечатлението, че има още някои нерешени въпроси, които трябва да обсъдим по-подробно. Благодаря ви. Сега ще предам штафетата на моя колега заместник председател. here. So thank you very much indeed. Благодаря на Арлин. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Първа размяна на мнения. Моля, запазете тишина. Първа размяна на мнения. So the first exchange of views Първа размяна на мнения за бюджета за 2014 година, мандат за тристранни разговори. Докладчик по тази тема е господин Свен Гиголд. Свен, имаш думата. I'm waiting a bit until the noise comes. Господин Гиголд, ще изчакам малко, докато поутихне тук в залата. А, я, das doch песа. Така е по-добре. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Становището на Комисията по економически и парични въпроси за бюджета за следващата година – Знаем какви са правомощията ни, доста са ограничени. При все това ще следвам традицията тук в комисията ни при изготвянето на моя проекто доклад. С интерес ще изслушам вашите приоритети, най-вече що се отнася до разширяването на капацитета на европейските надзорни органи. Вчера успяхме да предвидим по-активна роля за Европейския банков орган, най-вече в контекста на единия надзорен механизъм. Когато комисията е представила проекто бюджети в миналото, те не са предвиждали много голям размер на средствата за трите нови надзорни агенции – а според мен тези агенции трябва да разполагат с достатъчни средства, за да могат да изпълняват надлежно функциите си. В противен случай ще имаме проблеми в бъдеще. Много е важно тези агенции да разполагат с капацитет съразмерен на функциите им. Същото въжи и за данъчното сътрудничество – и изготвянето на общоевропейски статистически данни. В немалко свои текстове сме призовавали за предоставянето на достатъчен капацитет в тези две области. И накрая Ясно е за нас, че финансовият отрасъл разполага с много ресурси, с достатъчно силно лоби, за да въздейства на решенията ни тук в Брюксел, но това е проблем за обществеността. Затова взехме решение за създаването на Европейски фонд, финансиращ работата на неправителствените организации тук в Брюксел. Това е стратегията, която следвахме до тук, мисля, че трябва да продължим да я следваме и в бъдеще. С удоволствие ще изслушам вашите виждания. Ще посетя съответните институции, за да видя дали те са удовлетворени от предложения бюджет и от хода на бюджетната процедура докладчиците в сянка и други колеги депутати, които проявяват интерес, могат да се присъединят към мен при тези мои посещения. Вече проведохме едно такова много интересно посещение в Лондон, в което участваше Оле. Предлагам да продължим тази традиция, да посещаваме и новосъздадените агенции. Благодаря на господин Гиголд ще последвам препоръката на моя координатор, господин Козес, и ще говоря на испански. Госпожа Йенсен от името на Комисията по бюджети. Благодаря, господин председател. Днес ще се изкажа пред вас в качеството си на представител на Комисията по бюджети и докладчик за бюджета за 2014 година. Миналата седмица гласувахме по насоките за бюджета, гласувахме и за резолюцията за многогодишната финансова рамка. Проблемът е, че все още не е взето окончателно решение за многогодишната финансова рамка. Тоест нямаме правно основание и не знаем как ще продължим работа. Вероятно комисията ще излезе с предложение в края на май, но не би ни се искало тя да застане на страната на съвета. Трябва да се придържа към своето първоначално предложение. Радвам се, че господин Гиголд в изложението си се спря подробно върху трите нови агенции. Вчера бяха проведени първите три странни разговори с представители на трите институции парламента, съвета и комисията. Разговаряхме за графика на работа, Представителите на парламента упоменаха трите агенции. Съветът заяви, че следва да се ограничи бюджетът за агенциите. Но според нас тези три новосъздадени агенции ще изпълняват много важни нови функции, насочени към излизането от финансовата криза. И за това трябва да им осигурим и адекватно финансиране. Наскоро се срещнах с представители на трите агенции. В тази среща участваха колеги от Комисията по бюджети и от Комисията по бюджетен контрол. Целта на срещата бе да направим анализ на положението, в което се намират тези агенции. Отчасти те се финансират от бюджета на Европейския съюз и отчасти от държавите членки. Някои държави членки предполагаемо не могат да си позволят да правят своите вноски. Възниква и въпросът за независимостта на агенциите. Може би би следвало те да се финансират от бюджета на Европейския съюз може да се финансират от части от бюджета на Европейския съюз и от части от такси, които се събират от финансовия отрасъл. Това е една обичайна практика в държавите членки, например. И трябва да я отчетем, когато обсъждаме правното основание за работата на трите агенции. Агенциите имат и още един проблем, който трябва да вземем предвид. Понякога организационната им структура не съответства на потребностите им. Така че е възможно да имат достатъчно финансови средства, но да не могат да наемат човешки ресурси, тъй като организационната им структура им налага ограничения. Ще се спра общо върху хода на бюджетната процедура Разполагаме с становищата на парламентарните комисии, изготвени за комисията по бюджети във връзка с подготвителните действия и пилотните проекти. Крайният срок за представяне на предложения е 29 май. Ще представим тези свои предложения на комисията е трябва да имаме готовност с тях през месец май. С удоволствие ще си сътрудничим с вашата комисия и други ресорни комисии. По време на последните три процедури по преговори за бюджета след влизането в сила от договора от Лисабон, останахме с впечатлението, че съветът все още не възприема ролята на парламента като негов равнопоставен партньор по време на преговорите. На два пъти преговорите приключиха с липса на споразумение. Трябваше да бъдат въведени временните 12-тини. Мисля, че поради това трябва още от самото начало да започнем много активно разговори с съвета и още от самото начало да си сътрудничим много активно и с съответните парламентарни комисии тук. Благодаря, госпожо Йенсен. Сега давам думата на докладчиците Сянка, господин Фербер. Бюджетът за 2014 година е много интересен, тъй като ще трябва да обсъдим и следващата многогодишна финансова рамка и правното и основание. Същевременно обаче трябва да сме наясно, че през идните 7 години в Европа силно ще се ограничат бюджетните разходи. Затова нека да насочим вниманието си към необходимите мерки, а не към всички мерки, които биха били желателни. Вече от 10 години работя тук в парламента и съм много добре запознат с бюджетната процедура. Трябва да насочим вниманието си към необходимото и що се отнася до пилотните проекти и подготвителните действия. Разбира се, разполагаме вече с по-широки правомощия спрямо съвета но опитът ми показва, че до момента винаги сме се опитвали да постигнем какво ли не във връзка с пилотните проекти и подготвителните действия. Подготвителните действия би следвало в един момент да прераснат в програми, Добре съм запознат с процедурата, но не знам дали в началото на многогодишната финансова рамка трябва да заложим точно на подготвителните действия. Колегата говори за финансирането на агенциите в рамките на отделни законодателни актове от разпоредбите им проистичат допълнителни разходи, Имам предвид агенциите. Приемат се законодателни актове, в които се предвиждат допълнителни функции за тях, но от тези функции не само проистичат разходи, проистича и необходимост от промени в организационната структура на агенциите. Европейският банков орган, например, трябва да наеме много човешки ресурси. Мисля, че на нас се пада задачата да осигурим независимост на Европейския банков орган, но не знам доколко тя е гарантирана тъй като той е на ниво Европейска централна банка. За щастие не сме комисия, която предвижда много голям размер на разходите. Мисля, че сме доста скромни по време на бюджетната процедура. Да се надяваме, че ще намерим градивни решения за следващия период на финансиране. Благодаря, господин Фербер. Сега от името на социалистите давам думата на господин Лиам Маньок. Искам да поздравя госпожа Йенсен и да поздравя и доклада, който нашата група подкрепи на пленарното задание миналата седмица. Трябва да ви бъде отдадено дължимото, защото докладът е много амбициозен за бюджета 2014 година и то е в съзвучие с резолюцията за многогодишната финансова рамка. Дебатите, които водим, са малко особени, тъй като не знаем какви ще са резултатите от преговорите с съвета. Вие предвиждате, е, сега, при вето ще стигнем до, ще прибегнем до тавана от 2013 година. Е, тогава ще видим тогава как ще тръгнат и а, дебатите за собствените средства от а, следващия парламент. Дебатите са свързани с а, а, дейности, които са в компетенциите на бюджетната комисия, от която се иска да излезе със становище. Аз бих поставил акцент върху макроекономическия ефект върху от бюджетната политика. Да си припомним, че всички обществени разходи нямат един и същ макроекономически ефект. Това всички ние, които защитаваме бюджетната политика, го знаем много добре. Някои разходи имат по-силен ефект от други. Разходите за новаторството и наука и развойна дейност. Раз, разходите за функциониране, това са всъщност част от разходите за растеж. Ако поставим на една страна разходите за инфраструктура в функция 1.1, остава 480 милиарда за а, развойна дейност. Предвидено, предвидена е до 2020 година ще стигна 21 милиарда средствата за научна дейност. Това никак не е достатъчно конкурентоспособността на Европа ще се ограничи и държавните е, и правителствени ръководители решиха да се осигурят 3% от БВП за развойна дейност. В момента се осигурява 2%. Нашият парламент е легитимен участник в този дебат и ако разполагаме с гъвкавостта, за която настояваме в многодишната финансова рамка, ще се успеем да преориентираме някои разходи от по-малко продуктивните към по-продуктивните дейности. Благодаря, господин Аньок. Сега господин Торвалт има думата. Мисля, че дискусията до сега беше много добра. И не мога да кажа нещо, което да бъде по-интелигентно от казаното до тук. Господин Гиголт спомена за нещо като експедиционен корпус, който да проучи нещата. Чудесна идея. Доколкото мога, ще съдействам. Това е което мога да кажа днес. Благодаря, господин Торвалд. Господин Силе, много се радвам, че Ан Йенсен е тук. Разговаряхме в транспортната комисия по този въпрос и се радвам, че в тези несигурни времена за бюджета Ан Йенсен е докладчик. Няма да повтарям това, което беше казано. Само по агенциите. Ако ние възлагаме нови задачи на агенциите или трябва да им, да им осигурим необходимото финансиране за да могат те да си изпълняват новите задачи или пък да намерим друг начин за финансирането. В транспортния сектор има начин да се получи, да се вземе финансиране от фирмите. В финансовия сектор трябва да подходим по друг начин, а не да спасяваме финансовите институции с средства на дънакопаците, Ако е необходимо да променим нормативната база, да го направим. Но за да се изпълнят агенциите задачите, те имат нужда от финансиране, иначе няма да си вършат добре работата. Благодаря. Господин Гиголт има думата за резюме или отговор на това, което казаха колегите. Благодаря, господин председател. Ще отговоря накратко на немски. Този път докладът е много интересен. Трябва да решим как да процедираме тук в комисията. Можем да постъпим така както преди, а именно да разгледаме въпросите по същество. Можем също така и да наблегнем на економическия аспект. Иска ми се да се промени структурата на собствените средства, да се финансират те от данъци. Знам, че някои колеги не са съгласни с мен, но можем да говорим по този въпрос. Интересен бе коментарът на Лиен, който каза, че трябва да се анализира макроекономическият ефект на разходите от бюджета на Европейския съюз. Но да видим тогава какъв е макроекономическият ефект от разходите за сълскостопанската политика. Малко необичаен бе този коментар от страна на френски политик. Трябва да видим какъв трябва да е макроекономическият ефект от тези разходи, за да могат да действат те като компенсаторен механизъм. Знам какво е съотношението на силите тук в парламента по тези въпроси. Мисля, че в навечерието на европейските избори Гражданите очакват от нас да наблегнем именно върху разликите възоснова на политическите ни убеждения. Но мисля, че трябва да работим сериозно по същество. Не бива да поставяме на карта разискванията за многогодишната финансова рамка. Трябва действително да определим от какви средства се нуждае всяка агенция, за да може да изпълнява функциите си. А законодателните компетенции и делегираните актове не бива правомощията в тази област да се предоставят на Европейската централна банка. Ако прехвърлим правомощия на Европейската централна банка, то това не бива да са правомощията на Европейския банков орган или на която и да е друга агенция. До момента Европейската централна банка не е имала надзорни функции. Тя е имала единствено координационни функции – ако постигнем споразумение по директивата за капиталовите изисквания, то ще наложим изисквания не само за одит, но ще предвидим и правомощия за редица делегирани актове, нещо от което ще проистекат допълнителни функции. Не може тези функции да се финансират единствено от бюджета на Европейския съюз. Неведнъж е било предлагано да се създаде отделен бюджетен ред за агенциите. Може би това е необходимо, за да намалее делът на държавите членки. В момента държавите членки, най-вече по-малките, имат затруднения с вноските си. Не бива, за да се финансира една европейска институция от страна на държава членка, тя да е принудена да съкръщава човешките ресурси в своите агенции. Можем да водим и много подробни дискусии по общи макроекономически въпроси, но преди всичко трябва да си свършим добре работата тук в комисията. Нека оставим макроекономическите въпроси на колегите на госпожа Енсе. Благодаря, господин Гиголт. Искам да ви напомня, че докладът ще бъде представен на 17 юни Срок за внасяне на изменение 18 е юли. И гласуването ще се проведе в нашата комисия на 5 септември. Все още не знаем датата за пленарната зала. Преминаваме към следващата, последна точка за тази сутрин. Разисквания по измененията към доклад за създаване на инструмент за финансова помощ за държавите членки, чиято валута не е еврото. Докладчик е госпожа Хюбнер. Тя има думата. Благодаря, господин председател. Ще споделя с вас основните елементи на този доклад. Това е междинен доклад, който е свързан с процедура а, по съгласие решихме да излезем извън рамките на обикновена процедура за съгласие или несъгласие от Комисията по економически въпроси, защото смятах, е, решихме, че това ще е, допринесе за по-високо качество на регламента за платежния баланс. Аз приемам това, което се предлага от комисията и измененията на регламента е, преминаваме към а, а, разширяване на гамата от инструменти за финансово подпомагане, не, т.е. не само а, кредити, а също така кредитни линии, кредитни линии възоснова на принципа на предпазливост. Също така съм съгласна с идеята, предложена от комисията, която свързва регламента към неодавнашни промени в економическото управление и укрепването на бюджетната економическа координация, така че предстоящата система за финансова помощ за страните, не членуващи в еврозоната, да способства за реформите. Има обаче и допълнение към временния доклад, едно от тези изменения е предложението, тъй като ще спре инструмента за финансова стабилност ще останат 10 милиарда неизползвани средства. Това може да подсили силата на инструмента BOP, ако използваме този инструмент за платежния баланс. Това ще засили капацитета от 50 на 60 милиарда. Също така предлагам допълнителни инструменти в рамките на инструмента за платежен баланс, свързани с косвената рекапитализация на банките под форма на кредит за държава членка. Целта е да се спомогне за рекапитализация на банките. Проверихме дали няма правни проблеми и се оказа, че тази възможност съществува. Освен това се предлага, когато, догу... когато се промени договорът, договорът за Това е особено важно в контекста на, финанс... на Фонда за финансова стабилност и тогава, когато се дават стимули на държава членка да се присъедини. Също така, при идея, когато се обсъжда идеята за пряка прекапитализация, да създадат възможности системата да се разшири, да обхване страните на членуващи в еврото. Част от новата система е да се осигури връзка с доклада ГОЗЕС. Комисията предложи да се премина от доклада ГОЗЕС към този регламент – аз предлагам да направим по-тясна връзка с доклада ГОЗЕС, що се отнася до инструментите и елементите, които са свързани с финансовата помощ, економическото управление и системите за наблюдение. Ние разширяваме е, е, разпоредбите в доклада на ГОЗЕС. Комисията предлага да се установи връзка с доклада Ферейра, особено по отношение на изискванията за отчетност и наблюдение. Има няколко въпро... елемента, които се предлагат от колегите докладчици в Сянка. Постигнахме компромиси, които обхващат повече от въпросите. Има два или три въпроса, които не можех да приема като компромис. Останаха изменения. Едно от тях е предложението в платежния баланс да се включи инструмент за пряка рекапитализация на банките. Аз съм против. Този, това е инструмент, който се гарантира от европейския бюджет аз мисля, че ние не трябва да излизаме и че ние трябва да излезем извън рамките на кредитите. Има опасност да създадем рискове за банките. Ето защо не исках да приема това предложение. В доклада ГОЗЕС има, имаше една разпоредба, която беше предложена, беше заличена. Има предложена е разпоредба, която обвързва достъпът с макроекономическите условия и политиката по сближаване. Аз съм против връзката с структурните фондове, защото тяхното място е при регламента за структурните фондове. нормативната база е такава, че ние не регламираме не регламентираме политики, които са регламентирани в а, а, друг инструмент. А, още едно несъгласие, което имам с а, Оле Шмидт. Член 151 и член 152 на договора. Там се говори за ролята на социалните партньори, значението на договорните отношения. Аз предлагам традиционната връзка в доклада ГОЗЕС с двата члена и член 28 на Хартата за основни права Извис, извинявай, Оли, че споменавам името ти няколко пъти, но това е единственото несъгласие, което имаме. Трябва да споменаваме, да, спом... да имаме препратка само към член 152, не 100 член, а не 151. Това аз мисля, че успяхме да работим заедно по начин, който даде възможност да разширим доклада и се надявам, че по този начин предоставяме добра информация за съвета. Също така успяхме да спечелим разбирането на комисията и съвета. Те ще ни изчакат и ако успеем да гласуваме през април, няма опасност съветът или комисията да не обърнат внимание на доклада. Работим в тясна връзка с комисията, за да видим дали някои от решенията са правно обосновани. От правна гледна точка докладът е безпроблемен и е ориентиран към бъдещето. Благодаря, госпожо Хъбнер. Господин Куташ има думата. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на докладчицата Хилбнер за отличното съдействие и готовността и да отрази голяма част от измененията, които внесохме към доклада. Що се отнася до внесените от нас изменения, бих искал да обърна вниманието ви на последиците от световната економическа криза за економиките и бюджетите и платежните баланси на държавите членки и не само в еврозоната. Говорим също така за това колко е важна финансовата подкрепа за такива държави, така че те да повишат освояемостта на европейските средства. Друг важен момент е повишаване на събираемостта на данъците, противодействието на данъчните измами, на неплащането на данъци. После имаме някои текстове, свързани с националната политика на доходите и във връзка с това съответните положения на договора за функционирането на Европейския съюз е, и на Хартата за основните права и свободи. Госпожа Жоли възнамеряваше да внесе аналогични изменения, така че ни благодарим за разбирането. Що се отнася до общите изменения, т.е. до смесените изменения, те, те са свързани и с шестопакета по доклада на госпожа Ферейра. Накрая, благодаря за идеята да се създаде инструмент или фонд за рекапитализация в помощ на страните извън еврозоната. И ние в тази връзка ще подкрепем изменения, измененията, които предлага госпожа Жоли. Господин Шмидт от името на либералите. Благодаря, господин председател. Изразявам благодарността си на Данута Хюбнер. Винаги е чест да се работи заедно с вас. важно законодателство е, в това, е това и, и то е в посока е, е, съзвучие с усилията за недопускане по-нататъчно разделение в Европа на страни, които са вътре в еврозоната и извън нея. Подкрепям ви в това отношение, имаме обаче и своите разногласия, най-вече за условията, при които се отпуска помощта. А, да, ние се отнасяме с разбиране към вашите аргументи за това, че онова, което искаме да се включи, не може да се включи тук, предвид а, формата на, на текст. Но като стигнем до членовете от договора 151 и 152, толкова са различни понятията ни за политиката на доходите, за социалната политика. че това се оказва една от големите пречки, знаете, всъщност оказа се, по пътя към шесто пакета. Въпрос, който е, хвърли сянка върху цялата система. И е, някои го наричат скандинавски модел, други нещо друго. Но не е работа на политиците да формират доходите на хората, дори не и минималните заплати. И от моя гледна точка това е, това е важно, жизнено важно е да се каже, поради което и ние настояваме е, за разделно гласуване. За други колеги, вероятно, въпросът не е толкова важен, но чисто политически погледнато. Споделянето на отговорността за функционирането на пазара на труда, поне у нас, не е дребен въпрос. Но общо заето, отново трябва да ви благодаря за много добре свършената работа. Е, благодаря. Госпожа Жоли има думата. Е, moi aussi, je voulais remercier Madame Hübner pour l'excellence de, de ce rapport. Аз благодаря на госпожа Хюбнер за отличния доклад. Нашата група е удовлетворена от доклада в днешния му вид. Подкрепяме всички компромисни изменения и допълнения. И аз държа да отдам дължимото на високия дух на взаимодействие, е, благодарение на госпожа Хюбнер, благодарение на който това стана възможно. Остават Две неща, по които бихме искали да се отиде малко по-далеч. По компромисно изменение F бихме искали формулировката да е по-категорична, по-силна. Става дума за пряката рекапитализация на банките, но, но можем да приемем текста, който предлага госпожа Хюбнер. По-нататък не разбирам защо госпожа Хюбнер е, предлага отрицателен вод е, за моето изменение, 53-то, което не е нищо друго, освен пряко заимстване на съответния текст от доклада ГОЗЕС. Става дума за е, възможността, когато се оценява неизпълнението на дадена държава, да се прецени дали е, изпълнението, съответно не изпълнението, е, е било е, под контрола на съответната държава и, и съответно дали е отклонение от програмата за корекции или е нещо друго. Това просто се е казано в доклада Гозесно. Така или иначе, благодарим ви за, за съдействието. Благодаря от името на консерватори и реформисти, господин Зиле. Uh, а, благодаря, господин председател. Аз също е, поздравявам Данута. Е, много добро беше съвещанието на, на докладчиците в Сянка. Постигнахме добри компромиси и, е, и, и това е обещаващо за вота утре. По компромис С за 10 милиарда трансфер от е, Европейския механизъм за стабилност за подкрепа на платежния баланс. Това, това е нещо много добро. Също така е, бих искал е, да, да спомена също компромисните Е e и Ф латинско за пряката е, рекапитализация на банките. И аз съм удовлетворен, че е, запазихме подхода на Европейския механизъм за стабилност. Знаете, имаше два варианта. Юридически това все още не е прието, но посоката е правилна. За нечленуващите в еврозоната пряката банкова е, рекапитализация би трябвало да става по начин подобен на този, който е възприят за Европейския механизъм за стабилност. И накрая, много съм удовлетворен от това, че се настоява за промяна на регламента за структурните фондове, т.е. там да се въведат промените, а не тук. И така, добре, добра работа свършихме. Благодаря. Благодаря. Господин Зиле, докладчицата. Нямам какво да добавя. Сега за Оли, защо да, да не се позоваваме и на двата члена? Аз искам да се позовем и на двата. Вие настояте се позовем само на единия. Аз също не разбирам защо в единия случай се говори само за социалните партньори, без съответната практика и договорните отношения. Аз изпълням разговорите с шведските колеги във връзка с шесто пакета. За тях 151 също беше важен тогава. Но, добре. А, благодаря на всички колеги докладчици в Сянка много, много се получихме, мисля, взаимно. Процесът беше много конструктивен. Лично аз, разбира се, съм против пряката рекапитализация на основата на такъв фонд, в който има толкова пряка връзка с европейския бюджет. Това е единствената причина да се противопоставям. Понеже в разговорите си с експертите установих, че има някои ограничения на възможното финансиране от, от финансовите пазари чрез европейски облигации, предвид ограничените възможности за гарантиране на емисиите от европейския бюджет. И вече при пряката капитализация вие излагате европейския бюджет на риск, пряко свързан с дейността на финансовите институции. Това е единствената практическа, практическа причина, по която аз съм против тази обвързаност. По принцип, разбира се, ние трябва да, да се стремим към изработването на инструменти за пряка рекапитализация. Ето защо аз споменавам идеята за, за такъв един вариант на, на механизма, е, за стабилност, който да посредничи, да, да бъде буфер между бюджета и финансовите институции. Това е така, личното съмнение, което ме тревожи. Ето защо аз съм нали, против тази форма на пряка рекапитализация. Muchas gracias, señora Hübner. Con su permiso, ha pedido la palabra la Comisión Europea, con lo cual, si no tiene inconveniente. Благодаря. Европейската комисия желая ли? Да, ако не възразявате, господин Енгел от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Накратко, <clears throat> приветстваме също извършената от докладчицата и докладчиците в сянка работа. Комисията е изцяло ангажирана в максимална степен да отрази резултатите от дискусиите по доклада Гозес, по доклада Ферейра също, имайки предвид, разбира се, че подхода, замисъла на доклада Ферейра е малко по-различен, както и господин Ферейра и господин Гозес добре знаят – имайки предвид, че не всички нечленуващи в е, еврозоната държави членки са подписали фискалното съглашение. Що се отнася до пряката рекапитализация на банките, комисията е, е, категорично смята да, да се стреми да убеди съвета да включи това в инструментариума. Ние при това споделяме загрижеността на докладчика за възможността инструмента за пряка рекапитализация да се включи в инструментариума за подкрепа на платежния баланс, доколкото това би изложило европейския бюджет на евентуални щети. Отбелязваме казаното от вас за механизма за стабилност, давайки си сметка, че то е прерогатива на държавите членки обаче – и накрая, що се отнася до позоваването на 151-152 от договора, две неща. Първо, договорът е, се прилага така или иначе. Дали ще го споменаваме или не, без значение. Въпросните членове трябва да се спазват. Е, второ, Доколкото участвах доклада по, в разговорите по доклада ГОЗЕС, е, спомням си, че формулировките трябваше много внимателно да бъдат е, претеглени. Стига да се придържаме към параметрите на доклада ГОЗЕС, комисията може да подкрепи. Ако се отклоним от него, определено бихме се натъкнали на сериозни затруднения. Благодаря. Благодаря, госпожо Хюбнер. Имате ли какво да добавите? Или? Да, да. благодаря. Така, с това можем да се ориентираме към приключване на работата по тази точка от дневния ред. Вотът е утре е, на съответно заседание на комисията. Преди да закрия е, е, за обяд, днес след обед ще имаме само една единствена точка от дневния ред, работа по която ще начене в 16.30. До тогава е, ще се провежда съвещание на председателския съвет. Така че единствената точка от дневния ред е, към 16.30 ще бъде програма на Съюза в подкрепа на специфичните дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 14-20. Благодаря.